Дами и господа, уважаеми колеги, моля ви да заемете местата си. Бихме желали да продължим заседанието. Моля ви да заемете местата си. I would like to give a very warm welcome Искам най-сърдечно да приветствам с добре дошъл негово превъзходителство шейх Мохамед бин Абдул Рахман бил Джасим Алтани, заместник министър-председател и министър на външните работи на държавата Катар. За нас е удоволствие да ви приветстваме с добре дошъл в нашата комисия. Вие сте ни гостували и преди. Надяваме се да имаме отлична размяна на мнение, както, каквато имахме вчера след обед. Както знаете, последните събития в е, региона на Персийския залив са обезпокоителни, особено в е, контекста на засилващите си напрежения между Съединените щати и Иран. Необходимо е спешно да се деескалира ситуацията и да се гарантира стабилността в Близкия изток и в световен мащаб. Ваше превъзходителство, ние очакваме да чуем вашето мнение за продължаващата криза между вашата страна е, и други страни от залива. Е, ние знаем какво е въздействието върху економиката на Катар. От началото на кризата Европейския съюз и Европейския парламент е, излязоха с неутрална позиция. Ние подкрепихме усилията за посредничество страна на Кувейт за решаване на кризата в залива. Ние искаме да подчертаем колко важно е да се забажа единството на съвета за сътрудничество на арабските държави от залива за насърчаване на регионално сътрудничество и стабилност и за решаване на кризата, която има преки последици за целия регион и отвъд него. Освен това, е важно да подчертаем стратегическата важност на отношенията между Катар и Европейския съюз, не само в политическата област и сферата на сигурността, но също в търговията, инвестициите, както и подписаното споразумение за сътрудничество от преди две години. Виждате, че много колеги са в залата, освен членовете на комисията АФЕТ, тук е и председателя на ИТРИ Бушой. Имате думата. Благодаря, господин председател, за вашето встъпително изказване. Радвам се, че имам възможност да, да говоря пред Комисията по външни работи на Европейския парламент. Пожелаваме ви успешен мандат. Позволете ми да кажа няколко встъпителни думи. След това с удоволствие ще говоря нашите, вашите въпроси и коментари. Аз съм тук в Брюксел, за да разменя мнение с вас за подобряване на сътрудничеството между Катар и Европейския съюз за обмен на информация по регионални въпроси. Знаете, че Катар е малка държава, има сложна среда, в която се намира. В световен мащаб ние искаме да улесним диалога между изтока и запада. Може би не знаете обаче, че Катар въвежда вече от десетилетия прогресивни вътрешни политики в областта на образованието, медиите, търговията, спорта. Ние изградихме нашата образователна система от нула – и сега имаме успешни университети в Доха. Жените също участват. Освен това, медиите предоставят нецензурирана информация в региона. Освен това, нашите въздушни линии са сред най-елитните в света. През 2022 година ще се проведе Световното първенство под футбол – това е важна инжекция за надежди за младите хора в региона. Младите хора в Близкия изток са нашата най-важна цел в областта на развитието. Ние обръщаме внимание най-вече на младите хора, които са застрашени от засягане от някои идеологии. Над 11 е, е, милиона деца са обхванати допълнително в е, образователната система в началното образование. Освен това, ние работим с Европейския съюз за насърчаване на сигурността и стабилността в региона. Ние гледаме на света като взаимно свързан, затова неуспеха в Близкия изток засяга и Европейския съюз, така както и вашите успехи и неуспехи ни се отразяват. Сътрудничеството изисква намирането на многостранни решения. В нашия регион основната ни цел е да се гарантира стабилността и мира, и това може да стане само когато всички държави от региона в Близкия изток се договорят да работят заедно за постигането на консенсус, консенсус по ключови предизвикателства. Това е много важно за всички нас, тъй като сегашните проблеми, международния тероризъм засягат и вас тук в Европа. Едно по-широко споразумение в областта на сигурността трябва да охване повече държави от региона, за да бъде мирът ефикасен. Катар призовава всички държави от Близкия изток да постигнат задължително споразумение, да има успешно споразумение за Близкия изток, но то трябва да бъде задължително на базата на възприятите принципи за сигурността, защита на равенството и суверенитета на държавите, ангажимент за ненамеса във вътрешните работи. Сигурността в Близкия изток е тясно свързана с международния мир и сигурност. Ние се нуждаем от дипломатическата подкрепа на Европейския съюз. Всички държави от Близкия изток да седнат на масата на преговорите, да се възстанови световния ред е, да се търси отговорност от държавите. Катар ще продължи да играе роля в деескалацията в Близкия изток, тъй като ние вярваме в диалога и поемането на ангажименти. Неодавна имаше пробив е, в мирните преговори е, между САЩ и талибаните, проведени в Дохът. И това е стъпка напред към постигането на мир в Афганистан. Надявам се, че този ангажимент за водене на преговори ще доведе до резултати. Ние високо ценим усилията на Европейския съюз да допринесе за мира и сигурността в региона ни. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, Ваше превъзходителство, за това встъпително изказване. Бих искала да попитам дали предпочитате да отговаряте на всеки въпрос по-отделно и искате ли да обединим няколко въпроси. Добре, е, ще изслушаме първи кръг от въпроси от представители на политическите групи и започваме с а, а, господин Гала. Имайте предвид, колеги, че има възможност да водим този дебат до 11.30. Благодаря. Добре дошъл, господин министър, в нашата комисия бих искал да посоча две неща, които споменахте и вие. Аз често следя новините на английски по Алджазира от региона и се чувствам относително добре информиран. Това е като комплимент, така че се радваме, че вие сте домакини на тази важна телевизионна мрежа. Освен това ползвам и вашата авиокомпания. Най-много ми харесва от всички в региона. Сега, как се развиват отношенията ви с арабските съседи и с Иран? Ние сме запознати с положението в момента, но как вие виждате изхода? Дали международните партньори могат да бъдат посредници. Освен това, относно а, търговските потоци, а, как стигат стоките до вас през иранското въздушно пространство или пък имате възможности а, да използвате други маршрути. Относно Либия, краткият въпрос е кого подкрепяте от ваша страна там и защо? Тъй като често чуваме новини за подкрепа от страна на Катар в Либия. И другия въпрос се отнася до палестинците. Зная, че вие работите с УНРА. Можете ли да потвърдите, че ще продължите да подкрепите УНРА финансово по начина, по който го правите до сега? Благодаря ви. За социалистите и демократите Мария Арена има думата. Благодаря господин министър, ние имаме тесни отношения в подкомисията по правата на човека с Катар. Имаме партньорска споразумение с Катар и се радвам, че това е така. Но бях силно изненадана от новия закон за свободата на изразяване – тъй като има някои ограничения за хората, които са съдени за критики към своята държава, независимо дали са вътре или извън страната. И между 3 и 5 години е наказанието, което предвижда затвор. Това е лошо послание относно свободата на словото в Катар – за това искам да изразя, че ние, нашето силно очудване в комисията, подкомисията по правата на човека ни е малко трудно да си сътрудничим с Катар по същия начин след приемането на този закон. Благодаря Натали Вазо от Обедини Европа. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни, господин министър. Относно дипломацията на Катар, вие сте много активни на много фронтове, много сте активни в регион, който е важен за Европейския съюз, а именно Сахел. От години е форума в Доха търси невоенни решения на кризата в Сахел и за възстановяване на ролята на, на държавите в този район, който е силно засегнат. Освен това, Европейския съюз а, а, има свои а, войски в района на Сахел, за да се борим срещу проблеми, които създават проблеми не само за Сахел, но и става дума за джихадистския тероризъм, който засяга Европа. Бихте ли ни казали каква е точната позиция на Катар по отношение на джихадистските групи, които са действащи в Сахел? Можете ли да осъдите техните действия? Бихте ли казали, че инсинуациите, че има финансиране от страна на Катар на терористични организации в Сахел, можете ли да отречете тези твърдения? Господин министър, благодаря на Натали Вазон за идея. Господин Мариани. Президент, благодаря, господин председател. Господин министър, тук съм. Аз се чувствам малко неспокоен от ваша страна. Аз съм е посещавал. Има някои съблазнителни неща там, свързани с реформите, но имаше проблеми. Има друго лице на вашата страна, както съобщават медии например, организи... се финансира от вашата страна терористични групи в Сирия, заедно с Турция, САЩ и Саудитска Аравия участвате в операциите. Какво точно финансирате в Сирия? Ще продължите ли да го правите? И каква е позицията ви по тази страна? Е, Марина Арена вече го каза, че има закон за свободата на словото, който шокира, защото вие организирате все повече конференции за свободата на словото, също времено ограничавате свободата на словото в вашата страна, така че има двоен стандарт. Бихте ли ни казали нещо за финансирането на терористични операции в Сирия? както и на въпросите, които постави госпожа Лазо за финансирането на терористи в Сахел, тъй като там има френски военни части. От групата на зелените госпожа Лан има думата. Благодаря ви за това, че сте тук при мен също, за мен също стои въпросът е, каква е сегашната и бъдеща роля на вашата страна в Сирия, каква роля виждате за себе си в Сирия и още един въпрос и плана за Близкия изток, е, така наречения план на Трамп, е, е, заедно с Египет и, и е, Саудитска Арабия, вие приветствахте този план. Защо го направите? Е, правите? Какво положително виждате в него? Какво заслужава така д, д, д, нашето одобрение в него? Благодаря. Госпожа Фатига. Благодаря, Ваше превъзходителство. Добре е дошъл в нашата комисия. Бихте ли споделили вашето виждане за мирния план на Трамп за Близкия изход, изток, че може той да доведе до пробив в преговорите между Израел и Палестина. Можете ли да споделите вашето мнение относно отношението на другите държави от залива по този въпрос? Благодаря. Госпожа Виланоева. Благодаря. Благодаря, господин министър. Инкриминирането на протестите е тенденция, която се наблюдава в световен мащаб. Има репресии, понякога се базира на закония. Ние сме обезпокоени от ограничаването на свободата на словото и основните права. Бихте ли ни казали каква е ситуацията в страната ви? САЩ оттегли подкрепата си за беженците от Палестина и Катар сега е основен донор в тази агенция. Агенцията на ООН за подкрепа на палестинските беженци беше създадена, за да се помага на вътрешно разселените палестинци. Вие сега финансирате тази агенция, за да се улесни връщането на палестинските беженци. Предвид на тази ситуация, особено след представенето на така наречения план на века на Трампа, дали ще бъде подновено подкрепата, която оказвате на агенцията на ООН за подкрепа на палестинските беженци. Това беше първия кръг от въпроси. Имате думата за отговор. Извинявам се предварително, ако пропусна някой от въпросите. Просто ми напомнете, ако го направя. Ще се опитам да се спра на всички въпроси един по един, като започна с това, което беше казано GCC. Какви са отношенията с Иран? Катар е жертва на блокадата в съвета за страните от залива вече от години емирът на Ковейт полага усилия за намиране на решение в качеството си на посредник. През ноември ние започнахме разговори с саудитската страна, но за съжаление след два месеца саудитците се оттеглиха без да посочат причината. Ние въпреки това бихме приветствали всякакви усилия чрез посредничеството на Кувейт да се върнат на масата на преговорите саудиците, както и другите блокиращи държави, за да се реши кризата. Катар добре разбира, че регионът губи от тази криза. Хората от региона губят и няма да има печеливши в тази криза. Всички е, ние бихме спечелили от решаването на конфликта в залива и да не се допуска друг подобен конфликт в бъдеще. Основният проблем на залива между Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Ние се надяваме, че те ще се вразумят и ще започнем да водим разумни разговори и да спрат своята пропаганда срещу Катар. Относно отношенията ни с Иран, те са също близък наш съсед. Имаме доста въпроси в е, региона. Те имат също проблеми с САЩ. Катар е, поддържа добри е, съседски отношения с Иран. Те са отворили своето въздушно пространство и своите пристанища за предвиждане на стоки и хора, когато започна кризата. Ние подкрепяме позицията на всяка страна, която ни подкрепя, особено в първите дни на блокадата. Ние сме заинтересовани регионът ни да е стабилен, да няма конфликт между Иран и САЩ, защото САЩ са нашият най-силен, най-стратегически партньор. Катар от една страна е домакин на най-голямата военна база в региона и от друга страна имаме добри отношения с Иран. Ние работих много усърдно след ескалацията на кризата да разговаряме с всички страни, да се обърнем към иранците, към американците, за да се потърси решение чрез дипломатически усилия. Ние бихме искали да се намери дипломатическо решение. Беше поставен въпрос за това как върви търговията в Катар. Тъй като въпросът е свързан с казаното до тук, искам да кажа, че повечето от нашите самолети използват въздушното пространство на Иран, но има и такива, които пътуват от Ковейт от Катар до Ковейт, ние получаваме доставки или по въздух, или по море. От блокадата на сам ние сме отворили пристанището и са обхванати около 27% от търговията в региона. Смятаме да се разшири. Разбира се, тази криза един ден ще свърши, блокиращите държави ще се вразумят – и ще се развива региона, така че регионът ще процъфтява благодарение на търговските връзки в бъдеще. Що се отнася до човешките права в Катар и законът, който беше визиран – и че той е против свободата на словото. Не, това никога не е било намерението на Катар а, да засяга свободата на словото. Ние сме силни застъпници на свободата на словото в Катар и а, застъпваме се за него извън а, Катар. Този закон, за съжаление, а, беше зле а, разтълкуван а, и а всъщност законът се бори срещу дезинформацията, а не срещу свободата на словото. Дезинформацията се превръща в световно явление и не се наблюдава само в Катар и региона, а в целия свят. Като доказателство, че не става дума за нещо, което е насочено срещу критиките, този закон беше критикуван в Катар и никой не беше подведен под отговорност под закона. Целта на закона е да се защити страната срещу дезинформацията и пропагандните кампании, които, за съжаление, започнаха а, след а, блокадата наложена на Катар. Искам да ви уверя, че никой няма намерение да засяга свободата на словото. Ние приветстваме всякакви коментари от ваша страна, които биха помогнали за подобряване на ситуацията. Ние ще продължим да сме твърдо ангажирани с този въпрос. Що се отнася до регионалните въпроси, най-напред за Либия. Катар е доста твърд в позицията си от споразумението от 2015 година насам. Единствения канал за, съобщ... за комуникации се осъществява само чрез законното правителство, признато от Международната общност и съвета за сигурност на ООН. Ние твърдо се придържаме към тази позиция. Ще продължим разговорите и ние заклеймяваме всички военни действия, които се извършват от генерал Хефтер, когато той започне атаката си срещу столицата Триполи. Ние настояваме да се сложи край на това, да се подкрепи прекратяването на огъня в Либия и да се намери политическо решение. Виждаме, че международната общност след е, месеци на тези враждебни действия срещу Триполи се е мобилизирала, но ние наблюдаваме, е, че има и такива, които не спазват всички резолюции на ООН. Тези нарушения продължават. В Москва, в Берлин е, бяха договорени прекратявания на огъня. Те бяха одобрени от съвета за сигурност, но не бяха спазени. Вчера имаше бомбардировки срещу цивилни обекти, както и летището в Триполи от страна на силите на Хафтар. Трябва да се спре военната намеса. Либийците трябва да се обединят, да седнат на масата, да обсъдят своето бъдеще без чужда намеса. И ние ще подкрепим този процес, резултата от Берлинския процес. Ние искаме да се възстари стабилност в Либия. Относно Израел-Палестинския конфликт, подкрепата ни за Агенцията на ООН за палестинските беженци е УНЛАР. Ние сме държавата, която подкрепяме най-много палестинците, или чрез агенции на ООН, или чрез програми, които се осъществяват с различни агенции на ООН. Катар е най-големият донор. Целта е да се запълни празнината, която се оформи в бюджета след отеглянето на подкрепата на САЩ. Онлар продължава да е много важна агенция. Тези беженци се нуждаят от агенцията, от нейните грижи. Не бива да загърваме тяхното право да се върнат в страната си. Имаме и редица други програми, които осъществяваме или в Газа, или в Западния бряг, изграждайки училища, болници, жилища, осигуряване на гориво за електроенергия. От година и половина насам засилихме доставките на електроенергия от 2 часа на 8 часа на ден и продължаваме подкрепата за хората от Газа. Относно мирния план на президента Трамп за Близкия изток, ние приветстваме всяка инициатива, чиято цел е да се намери решение на израело-палестинския конфликт. Но това трябва да е в съответствие с международното право. Това е позицията на Катар. Ние разговаряме с администрацията на САЩ, насърчаваме палестинците и израелците да започнат преки преговори и бихме искали да се постигне крайна сметка мир между двете страни. Но не бива да забравяме, че арабските държави договориха арабска мирна инициатива, която представиха. Това също е справедлива база, според нас, за водене на преговори. Ние ще продължим да консултираме всички страни, ще насърчаваме палестинците директно да се ангажират в преговори с Израел, ще насърчим САЩ да говорят директно с палестинците, да видим какви са слабостите в техния план и как може той да се усъвършенства. Колкото до въпроса за Сирия, мисля, че един от депутатите тук подчерта ролята на сила, е, каза, че Катар е, финансира терористични групи там. Не, отговорът е никога не сме финансирали терористически организации там. Това трябва ясно да се разбере. Винаги сме го заявявали ясно. Нашата подкрепа е или пряко за сирийския народ, или чрез хуманитарна помощ, чрез хуманитарни организации, е, в, заедно с Обединените нации. Ние е, ги снабдяваме с помощ за развитие, за образование над 1 милион сирийски деца е, в е, бежанските лагери всъщност е, посещават, получават обучение, образование чрез програми от Катар. И в един момент е, нашата подкрепа отиде в сирийската опозиция, но това беше колективна е, усилие на всички е, групи приятели. Ние проведахме съвсем видимо, очевидно, тази операция е, и е, помощта бе е, равноправно разпределена между съответните страни. Ние се внимаваме много нашата помощ да отива в ръцете на терористически организации. Е, ние ги заклеймяваме е, тези, е, които се опитват да отвлекат, е, да използват революцията за свои цели. Ние всъщност сме се ангажили да подкрепяме народа на Сирия и е, да е, се сложи край на този брутален режим, който избива хора вече 4 години. Международната е, общност, за съжаление, не успява да се справи с този проблем и да спаси сирийския народ. Другия, ролята на Катар в Сахел и каква е позицията на Катар по отношение на джихадистските групи. Ние сме срещу всякакви джихадистски групи, ние заклеймяваме техните действия. Вие всички можете да видите видите е, нашите позиции ясно изразени по отношение на всички операции е, от джихадистки, на джихадистски групи в Сахел или други е, части на света. Катар е, в официални изявления ги заклеймява. Ние подкрепяме пряко, подпомагаме страните от Сахел, е, като им даваме възможност с средствата си да развият собствени способности в Мали, в други страни от Сахел. Ние ще продължим да насърчаваме тези страни да правят реформи, да реформират правителствата си, за да се стабилизират страните им. Мисля, че отговорих на повечето въпроси. Остават ми 5 минути, в доста трудно положение се намирам, но ми се иска да дам е, възможност на е, още на повече желаящи да се изкажат. Е, бъдете кратки, заповядайте първи. Благодаря, господин председател, господин министр, ще говоря на английски. Е, приветствам всичко направено от Катар за е, е по тези чувствителни, деликатни въпроси. Но бихте ли казали няколко думи за европейските е, въпроси и Западните Балкани? По Елджазира чухме е, съобщение за проблеми в Босния и Херцеговина. Херцеговина. вие имате ли готовност е, да е, контрирате е, фалшива информация, е, представена от Е, е, и тъй като ние в Запад... се борим за фалшиви нови в Западните Балкани, това за нас е много важно. Ние сме свидетели на връщане на чуждестранни е, бойци в тези две столици, е, така че ви моля да обърнете повече внимание тази въпроси, когато се приберете от дома. Госпожа Кали. Току-що се върнах, връщам от Доха е, и разбирам, че е, става дума за чужди страни, които се намесват политически в, е, и така създават, генерират дезинформация. Занимавахме се и с въпроса за правата на човек и правата на жените. Искам да кажа следното. Да попитам, как стоят нещата с блокадата? Разбирам, че има разделени семейства, е, същевременно е, екзекуции е в Саудитска Аравия на журналисти, които са дръзнали да критикуват режима. Виждате ли напредък по, в този смисъл и какво става по отношение на статута? Госпожа Рис. Благодаря, господин председател. Два въпроса, господин Ваше правосъдителство. първенството, основното правосъдство по футбол. как върви работата, как стоят нещата с използване на труд на бежанци на обектите. Е, Катар заедно с ФИФА, разбирам, е, са е, изработили един и са представили пред ФИФА един дълъг списък от мерки, кога ще бъдат готовите до края на януари и как контролирате работата по тези обекти и какви са условията на труд в тях. И второ, вие обещахте е, един е, е, неутрален, въглеродно неутрален първенство по футбол. Но как, какво ще кажете, две години вече утре се приключват от въпроса с фотоволтаиците. Как, какво ще кажете по въпроса? Е, сега, понеже палестинският е, е, гост чака навън, ако обичате накратко да отговорите, за да не бавим топката. Първо, въпроса за Алджазира и информацията за Балканския регион. Обеден съм, че вие сте запознати с ролята на медиите. Ние в Катар правим всичко възможно да има свободни медии, е, които да могат е, да разговарят с всички. Ние като правителство не можем да се намесим в политиката на Алджазира е, и в. Е, е, особено е, във връзка с някои проблеми, които имаме с страните по блокадата. Но Ал Джазира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 и аз ви каня да дойдете в Катар, да видите докъде са стигнали нещата и може да имате възможност да разговаряте пряко с тях там. Колкото до е, работата, е, условията на труд е, и правата на работниците по обектите за е, футболното първенство, много постигнахме в партньорство с международните организации, е, които имат е, свое бюро там. Е, е, ние е, засилихме възможностите на е, агенциите, които работят и по този въпрос. Следим напредъка в подготовката и не допускаме възможност да се е, експлуатират е, да се експлуатира труда на е, гостуващи, на, на командировни работници. Колкото до подготовката за световното първенство, доста сме напреднали по въпросите, свързани с изменения в климата, въглеродния неутралност. Е, ние е, изграждаме един от най-големите слънце генератори е, в момента. Не зная какви данни имате, но мисля, че вече сме надхвърлили е, ангажимента, е, който поехме при е, офертата си за е, първенството. Така че е, спазваме всички поети ангажименти, е, свързани с екологосъобразните действия около изграждането на обектите за първенството Надявам се, че е, мъдростта е, ще е, наделее, е, че е, в региона, колкото до връзките ни с Иран, е, всяка страна трябва да запази, разбира се, своя суверенитет и да взима своите решения, но е, разумно. Е, Надявам се, че е, този отговор е, ви удовлетворява и надяваме се и да е, намерим решение скоро. Благодаря ви, Ваше пресвителство, за това, че обменихте мисли с нас. Благополучно завръщане от дома. Благодаря. Колегата ви от Палестина вече чака навън. Thank you very much. Congratulations. taking break, huh? No, no. <laughs> Colleagues, without any further delay, let's... И така, колеги, без да се бавим повече, да продължим нататък. Отново, заповядайте, седнете. Сега стигаме до седма точка – да приветстваме с добре дошъл най-сърдечно него правителство Рият Алмалики, палестинския министр на външните работи и е, отговаряше и за е, е, палестинските, палестинците, живеещи в чужбина. Да, спомням си, че бяхте тук преди години, при друг председател. Приветствам и е, посланника господин Абдул Рахава, който е е, редовен гост в Европейския парламент. Господин министр, вие сте тук за консултации с Европейския съюз по мирния план и как ще продължи от тук датък мирния процес в Близкия изток. И ние ще използваме тази възможност да чуем какво смятате вие, каква е позицията на партийското управление е, по е, плана, който представи администрацията на американска администрация и каква роля ще играете вие за, е, за създаване условия за преки преговори с е, Израел? Е, току-що чухме външен министр на Катар, сега сте вие, след това ще обменим мисли с израелския посланник в Европейския съюз в рамките на тази сутрешното ни заседание. Имате думата. Добре е дошъл. Добре дошли сте. Благодаря много. Господин председател, скъпи членове на Комисията по външни въпроси, благодаря ви е, за това, че ме приемате в този критичен момент когато можем да се придвижим решително напред към мир или пък последните стъпки могат да подхранят конфликта за, подхранят конфликта за десетилетия напред. Защо ви вълнува това? Някои може би твърдят, че има, ще кажат, че има по-отложни конфликти, които пряко се отнасят до Европа. Някои може би твърдят, че Европа няма сили, няма възможности да, да предизвика промяна. Така че защо се опитвате въобще? Мога да кажа, че съдбата на една нация, която от е, векове е, страда от е, отричане на правата и, и липса на място за собствена държава, заслужава вашето внимание. Ще ви покажа как по проект е, окупацията на Израел от самото начало е, има за цел да ограничи е, палестинците в райони, където те така или иначе живеят и да разширява израелските поселища в окупирани територии с цел да се заграби максимално територия с минимални брой палестински обитатели. Това се нарича колониализъм. Една, едни от най-ужасяващите, едно от най-ужасяващите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 че това е най, най проточилата се криза за, на протекционистична криза от, от създаването на ОНЕ. Най-проточилата се криза с беженците и най-дългата окупация в съвременната история, в новата история. Иерусалим винаги е имал сериозно, мя, специално място в сърцата и умовете на хората от всички религии. Така че тържеството на съвместно съществуване там може може да помогне за съвместно съществуване навсякъде по света. Дори ще ви кажа, ако се вълнувате и се грижите Израел, трябва да им помогнете да се освободят от това да бъдат окупатор, да, управляват, да упражняват контрол върху милиони хора, а именно палестинците. Ако това не ви стига, трябва да се е, помислите какво толерирате днес е, е, е и какво, е, защото това, което правим днес, е, ще определи света, в който ще живеем утре. До тогава, може би, ще сте свидетели на е, тоталното е, изместване, подкопаване на международното право и многостранните правила, върху което почива то. За е, укрепленията, които изграждаме, за да, е, именно да решаваме проблеми като тези, с които сме сблъскваме в момента. Тези укрепления са толкова строл, е, силни, колкото нашата корективна решимост. Ако ние се поколебаем, те ще се срутят. Ако ние отстояваме позициите си, те ще ни защитават е, за бъдещи поколения. Историята ни е научила повече от е, всички други какво могат да направят е, е, хората най-добре и какво могат да направят най-лошия случай. Научили са ни колко ценен е мирът. Научили са ни че, няма, че свободата няма альтернатива и че мирът се постига чрез взаимно уважение и зачитане на достоинството. Този съюз е, е, е формиран от свободни, суверени държави. Свободата и суверенитета често са постигани на висока цена. Ако не е, ако, ни, ако сега им попречим да си сътрудничат, да се обединят, е, това ще е, би трябвало да ви дава съответна гледна точка към конфликта. Америка... Плана на американската администрация почива върху идеята, че е, Израел, за да бъде сигурен Израел, е, на нас трябва да ни се откаже суверенитет. Това няма да доведе до мир, нито ще гарантира сигурност а това е, в никакъв случай не може да се нарече решение с, е, две, е, двете държави. Този план нарича едно незаконно положение реалност, легализира едно незаконно положение и ни иска от нас, очаква от нас да се примирим. Незаконни поселища, незаконни стени, незаконно анексиране, това ще бъде нашето ежедневие. И то не слага край на окупацията, напротив, то увековечава. Е, е, американската визия, която помогне да се е, оформи международния консенсус за двете държави, включително Иерусалим, възоснова на границите от 67 не е рецепта от миналото. Това е пътя напред. Грешното тук е не е визията, а факта, а, а факта, че това не, се, е, не е подплатено със съответните средства. Сегашното израелско е, правителство често се хвали, че окупацията не е скъпа, не им струва скъпо. Те са е, ползвали благата, и, а ние сме е, женали горчивите плодове. Те казват, че в нормални обстоятелства, е, че се води нормален живот в повечето места, в повечето време, те водят нормални отношения с е, по-голяма част от света, въпреки това. Радват се на економически растеж и така нататък. Те не плащат никаква цена за това, че изграждат е, незаконни селища на наша територия, рушат домовете ни или избиват народа ни. Те могат незаконно да заграбват земя, да крадат от нашите ресурси, да диктуват как да живеем и никой никой не, не им, е, а, искал, е, не им търси отговорност за това. Тази безнаказаност на Израел драматично се отразява на живота на милиони палестинци от десетилетия насам, но тя промени и Израел, подкопавайки мирния лагер и е, е, насърчавайки е, движенията на заселниците. Някои е, твърдят, че се доби приятели на Израел. Е, ние нямаме нищо против това. Е, стига с това те да не, да не искат да кажат, че Израел, да не, че те не, не одобряват Израел, който колонизира нашата страна, който държи 2 милиона палестинци блокада или Израел, който е, гарантира е, безнаказаност за водачите, заселниците, войниците да извършват престъпления. Никой не може да търпи такива действия сигурен съм. Особено истинските приятели на Израел, които знаят докъде може да доведе това. Това не е начин да се постигне мир, нито начин да се гарантира сигурност. Всеки, който а, насърчава безнаказаността на Израел, а, подкопава перспективата, перспективата за мир показва, че безнаказаните действия, безнаказаните действия не могат да бъдат оправдани нито исторически, нито а, пра, от правна гледна точка. Не може да не може да търсим отговорност на всички, освен Израел. Това просто е неудържимо като позиция, не е, е сериозно, не е справедливо. И това в никакъв случай не помага на каузата, мирната кауза. Европейския съюз може ли да постигне всичко? Те представиха решение за, за границата от 1967 година и Палестина, Израел и Штатите изобщо не споделят подобна визия. После това се очерта като международен консенсус – Европейския съюз е партньор и на Палестина и на Израел. Той има възможности да работи за международен закони и мир, ако реши да ги използва. Той, парламента има инструменти да действа, за да се изгражда и отговорност. Не бива да се правят изключения за Израел – беззакон, незаконните действия са незаконни, независимо кой ги извършва. И е, в такъв смисъл всеки трябва да си понесе отговорността. Ако не действаме сега, как ще спрем Израел да не анексира палестински земи? Това е основната цел на кампанията на Израел. Цялата международна система почива именно на това, че не може да се загреб, заграбват земи с сила. Анексацията е именно такова незаконно действие. Европа трябва да застане, е, е, да вземе позиция, не може да стои безучастна. Израел разбива идеята за мира. Вие трябва да действате дори само защото подкрепяте идеята за, две, за решението за две страни, защото Израел ги разрешава, разрушава. Израел използва всички възможни средства да разширява окупацията си и е да дискриминира. Европейския съюз трябва да се възпротиви на конфликта, да работи за реалността от двете страни, да се признае Палестина на бразата на границата от 1967 година. Това допринася и за свободата, за справедливостта и мира. Ние поемаме своя дял от отговорността, поемаме своите ангажименти да работим за мира – Готови сме да не е, упражняваме насилие, да се борим за мир и ще спазваме ангажиментите си. Готови сме да подновим преговорите на базата на е, международните, международно признатите условия и международните закони. И сме готови да го направим незабавно. Призоваваме Европейския съюз да ни подкрепи да се свика международна конференция за мир. Имаме нужда от вашата помощ. Не подценявайте какво, какъв може да бъде вашия принос, колко е важен вашия глас и колко поддръжниците на мира в Палестина и Израел ще ви, колко много те ще ви чуят. Ние имаме нужда от вашата подкрепа повече от всякога. Не подценявайте колко много жертви може да спасите. Не подценявайте колко е, фундаментално може да промени нещата мира в нашия регион. Преди много години бе изграден един международен е, ред е, в името на справедливостта и е, мира. Е, бяхме поели, бяха поети ангажименти да няма повече войни. Хартата на ООН е, е бе изготвена, е, Женевската конвенция, универсалната е, кон, харта за човешките права. Всички тези инициативи идват от първоначалната идея за е, това човечеството да е, надмогне своите злини. Ако е, оставим да се случва случващото се с Палестина, няма да се справим с тази цел. От много години не успяваме да решим проблема. Нека най-сетне да се получи така, че Палестина и Израел да живеят е, едни до други да се радват на равни е, права за гражданите си, да бъдат и двете свободни и суверенни, а не за сметка един, едната страна на другата. Нека бъдем партньори, нека променим нашето съседство за по-добро и това да бъде завинаги. Благодаря. Благодаря ви, госп... Ваше превъзходителство. Благодаря за вашите думи. Вие ни давате много мисъл за размисъл. Мога да дам сега думата на колегите. Само за две минути започвам с председателя на делегацията за отношения с Палестина, господин Галер, от името на политическата партия. Първо, благодаря. Повечето политици в Европа определено съжаляват, е, че Америка се отказа да бъде честен посредник между, в конфликта Израел и Палестина, защото това не обслужва нито е, интересите на нито една от двете страни. Справедливо решение ще се получи само ако е, Штатите и Европейския съюз работят и с Израел, и с Палестина в е, търсенето на устойчиво разрешение на принципа две държави. Но предложеното от Трамп далеч не е, е стъпка към мира. Но е, това е положението в момента с администрацията в Штатите. Какво е вашето мнение? Ние какви конкретни стъпки можем да предприемем, за да потушим напреженията или да помогнем економически или социално. Какви са вашите така приоритетни следващи стъпки? Благодаря, Мария Арена. Благодаря, господин министр. Благодаря за изказването. Мисля, че е, всички сме на едно мнение. Е, планът е провокация към е, палестинския народ. Вие го казахте. Но той е и обида към съществуващия международен ред и много, многостранността. Европа е част от този международен ред и тя го спазва. Днес е, сутринта се срещнахме с е, министър-председателя на Катар и той ни каза, че е, плана подлежи на обсъждане. Как е, така ваши съюзници от арабския свят не са по, така не заемат едни по-ясни позиции, по, не надигат повече глас против този план? Нека да кажа сега, че повече няма да приемаме заявки за е, изказвания. Сега още получаваме такива, но няма да е възможно да дадем думата на всички. Господин Остравичиус от групата Обнови Европа. Благодаря. Господин министр, даваме си сметка, че е, от десетилетия няма напредък в разговорите за е, мир – Можем ли да бъдем по-оптимистични сега за новите поколения, днешните деца? Аз е, е гледах предавания на телевизията на палестинските власти за деца с е, антисемитски послания, осъждане на евреите като най-големите варвари на света. Какво поколение ще се възпитава в вашите, вашия регион? Какви ще станат те, когато имат власт и ще взимат решения? Не е ли време да се преразгледа тази антиизраелска и антиеврейска пропаганда, за да се изгражда едно младо поколение, което да е готово да седне и на масата на преговорите. Благодаря. Идентичност и демокрация няма заявка. Сега от зелените. Госпожа Ланзелен. Благодаря за вашите думи, за вашия обращение към нас. Моят въпрос също е плана за Близки изток, именно е, плана на Тръмп, който е доста така е, злополучен. Е, но ако пък погледнем положително него, той може да е тласък, даде тласък на дискусията по Израел, Палестина, евентуално преговори. Как гледате вие на него? Е, как гледате вие? Е, разговори между Израел и Палестина е, провалени ли са по принцип? Има ли възможност за преговори от тук нататък? имам чувство, че двете страни никога няма да стигнат до положение да, да седнат на маса и да търсят е, добро решение, съответни е, разпоредби и така нататък. Как е, е гледате на това през призмата на е, плана на Трамп и бъдещите ви отношения е, на място? Благодаря. От екаре няма координатор, така че давам думата на следващия оратор. Господин Ройсен. Аз съм тук и като съпредседател на делегацията за Израел и ще се изкаже от името на групата ЕКРЕ. Е. Заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. Господин е, министр, много се радваме, че сте тук. Много е важно да провеждаме диалог и с е, вас, а и да има диалог между палестинците и израелците. Вие коментирахте и казахте, че сте готови да преговаряте, а, да преговаряте, ако а, Израел а, декларира, че е партньор за преговори за мир. А, вие от, от, е, отхвърляте плана, който коментираме сега. Е, говорихме и за насилията в ивицата Газа. Израел също трябва да се защитава от подобни атаки от Газа. Готови ли сте да се разграничите от насилието на Хамас от е, територията на Газа? Готов ли сте да направите всичко възможно терористите да бъдат тяхната дейност да бъде прекратена, защото не може да се върви непрекъснато по пътя на насилието. Какви са предварителните ви условия, с които ще отидете на масата на преговорите? какво е необходимо, за да започнат тези преговори? Готови ли сте действително да го направите? Благодаря, госпожа Наева. Благодаря. Добър ден, господин министър. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни. Това е момент, който е от голяма важност за палестинския народ, който се намира в ситуация непрекъсно се влушава през последните десетилетия и предизвиква не само страдания, но нарушение на правата на човека и на международното право. Планът, който беше представен, е обида. Целта е да се сложи край чрез сила на международното право. Това има отражение не само върху палестинците, но и върху Европейския съюз и света като цяло. Това е пан, който иска да легализира окупация в нарушение на международното право. Засяга два въпроса, които са особено тежки според нас, а, а именно прехвърлянето на население и ситуацията с палестинските беженци. Въпросите, които са обект на това предложение, не дават възможност за създаване на истинска палестинска държава, защото няма непрекъснатост на територията, няма свързващи пътища. От гледна точка на нашата политическа група, този план е само опит да се легализира ситуацията, която се счита за престъпление след това, което се наблюдава след 1967 година. Това е удар срещу международното право. Е, искам да ви запитам, господин мистер, какви са условията според вас, които могат да доведат до водене на преговори и за търсене на решение със създаването на две държави. Благодаря. Благодаря, господин Басеско от НП. Uh, Уважаеми господин председател, господин министр, днес ви възприемам, ако ми позволите да кажа така, като много агресивен това като че ли е, попарва надеждите ни, че преговорите могат да продължат. В момента съществува уникален и може би последен шанс да се търси мир в Близкия изток. Палестина трябва да разбере, и е, нуждата за сигурност в Израел от една страна. Естествено, и Израел трябва да си даде сметка за вашите нужди. Израел обаче отстоява а, е, позицията си, вие също не помръдвате, така мир няма да се постигне. И е, моето предложение е като бивш е, държавен глава, който призна Палестина като държава, вие трябва да влезете в преговори, да, за да осъзнаете и териториалните проблеми на Израел. Те не могат да приемат а, е, е, промяна на състава на населението. Трябва да си дадете сметка за това. Палестините, палестинските бежанци ще е, причинат именно смяна на, на състава на населението. И ако поставите въпроса напълно а, е, открито, трябва да обсъдите и този проблем, както и Иерусалим, както и идеята за обмяна на територии. Госпожа Инчият, последни трима оратори. Благодаря, благодаря на господин министъра за презентацията. Едно е, нещо, което изключително ме нервира, е, като обсъждаме проблема Израел и Палестина, е, веднага се обявяваме про-Израел или про-Палестина, но ако сме про някого, значи сме против другия. И обратно, е, ако сме за Израел, сме против Палестина и обратно. Не, ние всъщност сме за мира или против мира. И е, плана, е, който ни представя Трамп, е реално един шамар за нас. И въпроса ми, аз повтарям и това, което казаха колеги, каква ще е първата следваща стъпка? и какво очаквате Европейския съюз да направи като първа стъпка. И после няма директна връзка с плана на Тръмп, но а, изборите в Палестина как се очертават? А, ще има ли пречки? Какви ще са тези пречки? Защото изборите в края на краищата са е един индикатор за това колко е стабилна демокрацията в е, дадена страна. Господин Ваймас, благодаря. Господин Амалики, през последния мандат Европейския парламент прие резолюция, призоваваща за връщането на израелски граждани, както и на тленните останки на двама израелски войници, които сега са в Хамаса. Освен това, съвета за сигурност прия резолюция 2474 за защита на лицата при въоръжени конфликти. Ние искаме да разберем каква е съдбата на лицата. Хамас нарушава всичко това. Какво прави палестинската власт, за да гарантира връщането на тези израелски граждани, които се държат против волята им в Газа? Освен това, какво ще се направи за всички нарушения на международното право, така както съобщава Червения кръст, как ще се върнат тлените останки на двамата войници, които бяха убити и чието тлентни останки се намират в ръцете на Хамас. Уолис, благодаря господин председател. Благодаря ви за изказването, господин министър. Аз считам, че Израел не трябва да се държи както го прави с благословията на САЩ и не трябва да се оказва такава безапелационна подкрепа на Израел. Но като си има предвид какво се случва, какво считате, че трябва да направи Европейския съюз за намирането на мирно решение? Не считате ли, че варианта с две държави е мъртъв и че трябва да се работи за една държава, където израелците и палестинците са равнопоставени и се спазват гражданските им права и че ще има връщане на палестинските беженци. Изабел Веселалима е последната. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, честито, господин министър продължение на току-що поставения въпрос, аз искам да направя също едно предложение. Ще доразвиете ли вашата позиция относно намирането на решение с две държави? Дали бихте били готов да приемете преки преговори с Израел без предварителни условия? Благодаря ви. Господин министър, бяха поставени множество въпроси от различен характер. Давам ви думата, думата за 10-15 минути. Моля ви да се опитате да отговорите на максимален брой от поставените въпроси. Благодаря. Ще започна, започна от последния въпрос. Да, ние сме готови да започнем преки преговори с Израел без предварителни условия. Абсолютно да стига да се спазват онези задания, които вече бяха приети от целия свят. Международно право, признаване на резолюциите и международната легитимност. Ако това е така, не виждаме защо да не водим преговори. Ние сме готови, но въпросът е дали имаме партньор в лицето на Израел. Тук е, имам съмнения. Ние от години се опитваме и изглежда, че сме пропуснали възможности. Решението с две държави е мъртво. Дали е така? Знаете, че Атаняко прави опити да убие този вариант, като променя реалностите на места, прави невъзможно реализирането на решение с две държави и той тласка всички ни към решение с една държава, но това би било вредно за Израел в същата степен, както за всички останали. Защо? Вие считате, че Израел ще позволи на палестинците да имат равни права при решението с една държава, с равни права, с демократична система. Това сигурно е някаква шега. Израел никога няма да го направи. И тогава какво ще се случи при решение с една държава? Това ще бъде апартейдна система, ситуацията, каквато е сега на западния бряг, е една апартейдна система. Една държава с две системи. Една система за израелците и една за палестинските араби. При една държава ще се опитат да легализират това. Това е на което настоява и Израел. Те искат да анексират 33% от западния бряг, долината на река Йордан. Така че те работят за решение с едно решение. При това решение ще има 6,7 палестинци араби и толкова долу-горе и израелски евреи, така че ще има географски проблем. Ние скоро ще се превърнем в мнозинство. При една демократична система с една държава ние трябва да управляваме. След две години министър-председателят на тази система, която се нарича Израел, ще може да нарича Хамат. Считате ли, че израелците ще го приемат? Абсолютно няма да го приемат, така че по-добре е за тях да се опитат да защитят и да работят решения с две държави, не за създаването една единствена държава, ако имат някакъв здрав разум. Ако изобщо се мисли за мир в този регион. The two-state solution. Решението с две държави все още е жизнеспособно. Има световен консенсус за подобно решение. Ще примахнем ли този световен консенсус в земя на нещо, което не съществува? Нека да запазим решението с две държави, да работим за него, а не за нещо друго, което не е на лице. Целият свят днес е за решение с две държави. Ние сме работили 50 години, за да се изгради консенсуса за създаване на две държави. Само САЩ и Израел. Това са двете единствени държави на планетата, които са против решението с две държави. Ще им позволим ли да ни победят, да разрушат решението с две държави и този международен консенсус за нещо, което не знаем къде ще ни отведе, апартейт, това ли искаме? В отговор на много от поставените въпроси за това какво трябва да направим. Ние трябва да работим за запазване на решението с две държави. Трябва да работим усилено в тази посока. Трябва да се опитаме да видим по какъв начин можем да наложим това решение с две държави но точно каква система с две държави? Не е такава, каквато я виждат е, Трамп и Натаняхо. Напълно демитарализирана, фрагментирана, несуверенна държава, а една суверенна палестинска държава в е, рамките на границите от 67, е, преди 67 година с Ерусалим като столица. Вие имате властта да работите като Европейски парламент за намирането на решение с две държави. Нека да го направим. И в лицето на Палестина ще имате партньор за решение с две държави, тъй като това е най-доброто решение за всички. Освен това, когато говорим за решение с две държави, и тъй като вие като европейски сте признали държавата Израел. Какво липсва в тази формула? Трябва да се признае палестинска държава. Да, Румъния е призна, но има държави, които все още не са признали. Ако искаме да запазим решение с две държави, ако искаме да сме твърди против анексацията на западния бряг, трябва да настоявате вашите държави да признаят държавата Палестина. Това е единственото условие за нас, за да можем да седнем като равни с Израел за водени на преговори. Иначе, можете ли да се представите, ние, окупираните, за да напуснем Рамала, трябва да получа разрешение от израелците, за да мога да дойда на масата на преговорите с Израел. Това, това не са преговори между равни. Ние трябва да седнем като равни. Това означава да бъдем равноправни, независими, суверенни държави и тогава да договорим условията. Това е. Иначе е, ние знаем какви ще са резултатите, знаем от конференцията в Мадрид насам, виждаме докъде сме стигнали. Никъде. До никъде. Тъй като знаете, няма равенство, няма равнопоставеност. Израелците са окупаторите, те имат превес, те определят всичко на място, а ние, палестинците, сме под окупация и ние ще отидем като унеправдани. Това не е равнопоставеност, това не са равни възможности, не са равни партньори в преговорите. Така че това, което ние искаме да се намерят най-добрите условия за преговори, така както ние ги виждаме. На първо място е държавите, които все още не са признали Палестина, да го направят и да настояват за това, да настояват за прилагането на най-добрата формула за създаване на две държави като най-добра основа за преговори между Палестина и Израел. В такъв случай палестинците ще приемат вашата покана и ще са готови да седнат на масата за преговори, за да се договори тези въпроси. Да, ние сме обезпокоени за новите поколения, както в Палестина, така и в Израел. И ние работим за новите поколения, за мира, който искаме да създадем, е за тях. по-голяма степен, отколкото за нас. Това е нещо много важно. И за да можем да постигнем това, ние трябва да работим за справедлив мир, което означава край на окупацията. Палестинците трябва да имат възможност за самоопределение и независимост. Израел не може да бъде окупатор и същевременно да обявява, че е демократична държава. Не можеш да си демократичен, когато окупираш други народи, когато контролираш живота, съдбините, бъдещето на другите. Това не е възможно. Когато искаме да говорим за нашите поколения, когато отиват на училище, те виждат израелски войници, когато искат да се установят някъде, те виждат израелски заселници. Това са реалностите, което новите поколения виждат ежедневно, как ние ще можем да ги убедим, че има възможност, има бъдеще за тях, ако не искаме да премахнем всички тези елементи, които разделят които ни разделят нас от израелците, за да можем да изградим мир между двете страни. Това е много важно. Look, at the end of the day... Вижте, в крайна сметка, ние не казваме не само за да сме негативни, ние сме готови да се ангажираме винаги, когато има възможност. Когато планът на Трамп беше оповестен и той премахва основните права на палестинците за тяхна държавност, разрушава техния наратив, не им дава възможност да създадат собствена суверенна държава, дава пълен контрол на Израел върху тяхната суверенност, сигурност, върху територията им, както по суша, така и по въздух, така и по вода. Какво според вас трябва да се приеме от палестинците? Натаняко преди няколко дни публикува стация в Израел Хайом, вестник, и там ясно заявява, че условията, поставени на палестинците, са би било чудо, ако палестинците могат да ги изпълнят. Или ако случайно се случи това чудо и палестинците ги изпълнят, тогава израелците са тези, които ще решат дали палестинците имат правото да имат собствен правосубектност. Не говорим за държава. И така те във всеки един момент могат да а, нахлуят на тази територия, ако израелците преценят, че има опасност за тяхната сигурност. Хайде! Кой в тази зала е готов да бъде гражданин в подобен на държава. Обеден съм, че няма да има нито един. Никой от палестинска страна е готов да приеме подобно унижение. Ние не сме по-лоши от никой от вас. Ние искаме да бъдем третирани като равноправни на вас, да имаме правила, права, да имаме достоинство, независима държава. И ние сме ангажирани с постигането на мир с Израел на равноправна основа. За нас това е много важно. Затова не трябва да се пропуска възможността за мир. Нека да се опитаме да действаме сега, преди да стане прекалено късно тъй като Изра... ако Израел приложи в действие този план на Трамп и анексира западния бряг, тогава вие ще приветствате насилието не само в Палестина и Израел, но в целия регион. Нещо, което никой не би желал. И нека да не допуснем това да се случи. Благодаря ви. Благодаря ви, Ваше превъзходителство, от името на всички колеги. Ви благодаря, че говорихте пред Комисията по външни работи. Ние ще поддържаме контакт чрез вашето представителство. Ние знаем колко важен е този етап за вас. Благодаря ви. Colleagues, let's continue our committee meeting. Сега минаваме на последната точка от е, заседанието ни, преди обедната почивка в 1 е, часа, точка 8. И сега бих искал най-сърдечно да приветствам с добре дошъл израелския посланник в Европейския съюз, към Европейския съюз и НАТО, Харон Лешнояр, който е редовен наш гост в Европейския парламент. Е, господин посланик, вече е, посрещнахме тук външния министр на Катар, а непосредствено преди вашето е, идване на този стол всъщност седя въше външния министр на палестинските автономия и е, бихме искали да чуем от вас израелската гледна точка по последните е, събития, свързани с мирния процес и е, неодавшото предложение на американската администрация по въпроса. Без повече бавене ви давам думата. Вече много колеги поискаха е, думата да се изкажат. Е, имате думата, господин посланик. Благодаря, господин председател уважаеми депутати, гости. Е, добър ден на всички вас. За мен е чест да бъда тук и особено след е, уважаемите външни министри. Имам кратко изявление, е, но ще започна с това, е, ще ви докладвам, че тази сутрин изпълних е, гражданския си дълг, гласувах в е, Израелското посолство. Днес всички посолства гласуват в общите избори, които всички посолства се гласуват за общите избори, които ще се проведат след две седмици. Е, казвам го, защото с гордост, защото съм горд, че участвам в тези избори, но и защото се намираме в е, доста деликатен политически е, така, момент в, в Израел. Или поне аз смятам, че е така да кажа няколко думи за връзките между Европейски съюз, Израел и Европейски съюз. Те са стабилни имат голям потенциал, общи интереси, общи ценности и а, богата обща история ни свързват. Ще маркирам само две области на сътрудничество между Израел и Европейски съюз в областта на сигурността и науката и технологиите. Това е пример, който най-добре, е, е, пример, който най-добре иллюстрира това е, че през декември 2019, е, само преди два месеца, Европейски институт за иновации и технологии откри един център свой в Телавив, един от трите такива центрове извън Европейския съюз. Другия се намира в Силициевата долина, и третия в Китай. Това е ясно доказателство за е, признанието на европейския принос в тази област от страна на Европейския съюз. Сега е, няколко думи за регионалната сигурност. Надявам се скоро да започне период на растеж и развитие в политическата сфера на отношенията ни. Задължително условие за това обаче е признаването от страна на Европейски съюз на е, нестабилната, несигурната ситуация със сигурността на Израел е, ежедневно. ежедневно. Е, Иран е една от основните заплахи за Израел Зная, че основната причина, за която сте ме поканали, да, или повод, по който да говоря днес е, е Израело-палестинския конфликт. Но трябва да ви кажа, че Иран е, е нашата заплаха номер едно. И трябва да е ясно. Тази заплаха не се ограничава само до Израел. Иран заплашва всички прозападно настроени нации в Близки изток, пък и отвъд региона, включително в Европа. Няма да навлизам в подробностите. Само ще кажа, че както очаквате от нас, израелците, да, се, е, така, да имаме ухо за, за европейските е, те, чувствителности, ние очакваме същото е, от вас по отношение на Израел. И е, ние не. Е, така както не трябва да омалъжаваме иранската заплаха към европейския интерес, трябва да разбирате, че в нашия случай Иран заплашва самото съществуване на държавата Израел и пряко, и чрез използване на машички, на, на посла, свои посредници. Сега да се върна на темата Палестина. Принципът, който ни води е стремежа към мир с нашите съседи, с всички наши съседи, включително палестинците. Като същевременно трябва да гарантираме европейската сигурност и безопасност. Израел може и е готов да бъде единствения, който определя какво е, е, какви са неговите интереси е, в областта на сигурността. Колкото до американското предложение, моят съвет към всички, които желаят доброто на Израел и на Палестина, на израелците и на палестинците, предполагам, че е, се отнася до всички вас тук, е, е да се опитат да се спрат върху това, което според вас е, е положителното в плана и да насърчат палестинците да е, направят същото. Според мен планът е, постига добър баланс между жизнените интереси на, е, за сигурност е, и националните интереси на, на, на е, Израел и интереса на Палестина за самоопределение. Израел е съгласен да, догова, да преговаря с палестинците основа на този е, план за мир. Това е добър план за мир. Надяваме се, че този парламент ще подкрепи нашето усилие и се надяваме да върнем палестинското ръководство на масата на преговорите. Да ви припомня, че през последните 20 години в няколко отделни случая Израел и САЩ са предлагали на палестинците е, цялостни, пълни планове за мир. Е, последния път беше 2014 от президента Обама, е, обаче е, палестинците е, отхвърлят е, неотклонно всички тях. Плана на президента Тръмп стига до корните на конфликта, като настоява палестинците най-после да признаят Израел като държава, еврейска държава, държава на евреите. Плана признава е, е, е, суверенитета на е, Израел и е, в зоните Джудея и Самара, които са е, жизненно важни нашето историческо памет и наследство. Е, Израел е, Израел напълно споделя с желанието на палестинците да живеят по-добре и да имат едно достойно бъдеще, е, бъдеще на просперитет и надежда. Този мирен план предлага на палестинците такава перспектива сделката, договора няма да изтръгне никого от е, дома му, е, независимо дали е израелец или палестинец. По-скоро предлага новаторско решение, новаторски решения, чрез които определени е, територии ще бъдат обединени, за да, свързани, за да гарантират пряко преминаване. преминаване. Е, този план всъщност ще доведе до е, просперитет за палестинския народ. Е, масивните инвестиции от страна на САЩ ще доведат до положителни промени и всеки палестинец ще усети положителното. Е, тази, е, тази, този договор е, отговаря и на жизненно важните потребности на моята страна, като гарантира израелски контрол в целия район на запад от река Йордан. По този начин дава една постоянна източна граница на Израел, за да защити по-дългата си граница. Това е важен стратегически елемент за националната сигурност на Израел. Uh този план призовава Хамас да бъде разочарен, Газа да бъде демилитаризирана. Това е важно не само за израелците, но и за палестинците това от тук проистича следното. Палестинския проблем с беженците трябва да се реши извън държавата Израел. Планът е, е, призовава е, еврейската столица Иерусалим да си остане единна под израелски суверенитет и гарантира религиозните храмовете, религиозните обекти да бъдат достъпни за всички и запазва статуквото на, на Темпъл Маунт в крайна сметка палестинците да трябва. Надяваме се, че те ще приемат тази перспектива за мир и че няма да пропуснат тази възможност. Този план е реална възможност за двете страни. Израел няма да пропусне тази възможност. Надяваме се, че Европейския съюз също няма да пропусне тази възможност, за да се даде положителен тласък на развитието в региона. Благодаря. Благодаря ви, господин посланник, за вашето е, гледна точка по въпросите, особено последните ви е, така забележки. Послед... Те бяха в центъра на дебата на тази комисия цяла сутрин. 15 колеги желаят да е, вземат думата. Ще се опитаме да дадем възможност на максимален брой. Е, започваме. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Господин посланник, благодаря ви, че сте тук и че ни представихте е, израелската гледна точка. Бих искал само да се позова на нещо, което казахте, е, че сте е, горди това, че сте гласували тези сутрин. Мисля, че всички, които живеят в демокрация, е, трябва да, сме, да се гордеем с правото на глас. Това е абсолютно, това е нещо абсолютно, абсолютно правило на тази земя. Говорихте много за мир и аз бих искала да кажа няколко думи за това, че е, всички имат право на мир на този свят и че това е нещо, което ние е, е, което създава много трудности в региона е, и което поддържаме с много усилия в този регион. Е, сега, международната политика, която води Иран, казахте, че е сериозен проблем за Израел. Тя е проблем и за нас. От наша страна, предполагам, разбирате, че планът, е, който предлагат САЩ, е, ни създава, не може да бъде прият в този му вид, но той ни създава много проблеми и е, човек може да е, работи е, със същата цел и е, от друга отправна точка. А, бих искала да ви поставя следния въпрос. Вие приветствахте решението, вашия предшественик приветства решението за двете държави. А, той спомена варианта една държава, две държави и така нататък. И аз мисля, че това е отрешаващо значение, защото се боя че е, е, е, и едното и другото имат своите. не се свежат до едно и също. така че бих искал да чуя какво мислите вие по този въпрос. Мария Арена. координаторите трябва да вземат думата. Обикновено ме критикуват за това, но Мария Рена от Социалисти демократи. Два въпроса имам. Първият е бих е, чух е, вашите доводи за е, съдържанието на този план. Въпросът ми е, е този план ще зачита ли еднакво двете, двете населения, еврейското, израелското и, и, и, и палестинското? Как, какво мислите за начина по който Трамп ще ангажира международното мнение чрез ОНЕ? И второ, е, е, е, отношенията на Европейския съюз и Израел почиват на международен консенсус и няколко международни договорености и конвенции. Европа е подписала тези договори и конвенции и ги спазва спазвайки ги с един партньор, който не ги признава съвсем демонстративно, е, и който ги нарушава е, непрекъснато. Дали е, Израел е, готов да отхвърли връзките си с Европейския съюз и споразумението, което е подписано напоследък сега е, САЩ не се съобразява с това. Ако сега Израел каже, международния консенсус е, не ни, е, не ни интересува, ние се придържаме към плана на Трамп, тогава нарушава и договорници между нас. Готов ли Израел да, да плати такава цена? Благодаря, Мария Рена. От Реню, господин Пауза. Благодаря, господин председател на Испански. Да, напред искам да благодаря на посланника за това, че отговаря на нашите въпроси. И искам да поставя два прости и ясни въпроса. Първо, както добре знаете, миналата седмица Клара Понсати която е беглец от испанското правосъдие. Не знам как да квалифицирам това, което тя каза. Тя сравни испанската държава с Хитлер и един съдебен процес, който се води в Испания, във Върховния съд, с Холокоста. Мисля, че това е ужасно сравнение. Искам да разбера какво е вашето мнение Споделям вашият анализ в голяма степен, но има изказвания на някои от колегите, които посочват, че сякаш забравят, че Израел е държава, която е застрашена от различни групировки, които искат да я разрушат. Какво можем да направим от европейска страна, за да убедим Израел, че проявяваме чувствителност към неговите потребности за гарантиране на сигурността. От идентична демокрация госпожа Банфиско. Благодаря, господин председател. Ваше правителство, голямо удоволствие беше да ви изслушаме и да чуем особено, че вие сте изпълнили вече дълга си да подадете гласа си. Едно от многото неща, които ни обединяват, които демокрациите, които отстояваме в двете страни, в нашите страни дава възможност. Аз съм изразявала своята подкрепа и оценка за предложението на президента Трамп в тази зала. То за мен има много достоинства, е, защото е, връща темата за мир, ни преговори между палестинците и израелците в центъра на международните е, дела. И започвам с презумцията, че защитата на еврейската сигурност предполага и защита на сигурността на Израел. Тук отстояване защита на независимостта на Израел, значи е, е, отстояване на независимостта и на Европейския съюз. Смятате ли, въпросът ми е, смятате ли, че плана на е, Трамп и вашата способност да приключите преговорите на положителна надка с положителен резултат за сигурността и мира в този район би помогнало това на други райони, да кажем, свързани с Средиземноморието, други райони по границите на Европейския съюз, за да се надяваме, че този район, в е, надеждата, че този район ще бъде по-безопасен за всички нас. Благодаря за зелените. Благодаря да се обърна към колегите от Реню. Един от моите приятели в Израел е, е хардлайнер е, е, евреин. Той казва, окупацията не е коша. Критикувайки е, окупацията, е, много израелци критикуват операцията. Ние трябва да се придържаме към тази позиция. И е, е, Европейския съюз е, чрез господин Борел е, много ясно даде да се разбере миналата е, седмица. Е, господин Борел е, така, се радваше на подкрепа от всички. Ние сме обвързани чрез международното право. Международното право не е просто хубави, хубави думи. То е залегнал в нашия договор. Член 21 от нашия договор гласи, че конвенциите на съвета за сигурност са се транспонирани в външното, в законите на, на Европейския съюз. Вие депортирате колко всъщност палестинци от Израел трябва да бъдат депортирани, мисля, 3000 или повече и Израел изцяло контролира а, е, тези а, е, територии. Е, аз а, разбирам обаче вашето желание да имате мир с съседите и това въжи за всички нас. Е, 2003 всъщност целият план за двете държави, 67 граници, източен Иерусалим и така нататък е, бе поет. Е, е, е, имаше е, е, споразумение за връщането, правото на връщане. Всичко това бе потвърдено и в Женева възоснова на международното право и в допълнение към това се каза, ако е, Израел не участва е, в този... Е, ако е, предложението беше страхотно, това предполагаше всички арабски страни да признаят Израел, а сега само две са го е, признали. И въпреки това Израел го пренебрегна. Това беше е, чудесен начин да се използват дипломатически канали за решаване на въпроса. Е, и мой въпрос е защо не поехте това, защо не следвахте този път и това щеше да е добро за бъдещето и на Израел и на Палестина. Благодаря за екаре. Е, трима души са поискали думата. Моля, споразумейте се е, кой да бъде. Един трябва да бъде. Имахме е, така пререкание с е, ЕКР тази сутрин. Кой решава да вземе думата? Ще говоря испански. Както виждате, господин посланник, от направените коментари. В този парламент и в Европейския съюз няма да се радвате на голяма подкрепа за плана на Трамп. Защото е от Трамп и е база за търсене на разумно решение, което не трябва да поставя под въпрос Израел. Имам два въпроса. Ние а, видяхме посещението на Борел в Техеран, в Иран и то в момент, когато са убити по улиците на Иран 1500 души. И това е държава, която иска разрушаването на Израел. В е, Испания имаме социалистическо и комунистическо правителство. Освен това, има 48 комунистически общини, които са поели ангажимент да не назначават евреи. Това е проява на враждебност към Израел, така че имаме малки надежди за постигане на подкрепа за споразумението, което има разумна основа за търсене на реалистични формули, за да спрат палестинците да губят възможности за съжаление, от 50 години непрекъснато губят такива възможности. Вълната на антисемитизма от страна на левицата в Европа, която се толерира на много места, е заплаха за всички, но най-вече заплаха за Европа, защото евреите си тръгват от западните държави в Европа, от Франция, от други места. Благодаря ви много. Благодаря, Отгоя. Благодаря. Няма да губя въпроса да отговарям на тези варварски изявления, които чуваме тази сутрин от, за съжаление, колеги от моята страна. Благодаря на посланника, че е тук. Вие казахте, че искате да има достойна държава Палестина. Но как може да има такава държава, след като няма единност на територията, след като има непрекъснат контрол на входа и изхода, като има нарушения на човешките права ежедневно при това? Я наричате това споразумение, споразумението на века, но това е нещо, което беше направено без да се ангажират палестинските представители, които го отхвърлят. От наша гледна точка това е този план е нелегално действие. Европейският съюз трябва да подкрепи международното право. Казваме, че това е така, защото има опити да се контролира Ерусалим, който трябва да бъде споделен. Освен това иска анексия анексиране на западния бряг и на долината Йордан. Освен това, повече от 5 милиона палестински беженци има, кои, чието права не се спазват. Трябва да се реши техния статут. може ли да се твърди, че това предложение гарантира правата и равното третиране? Ние искаме да има справедлив и траен мир за следващите поколения. Въпросът ми е какви ще бъдат последиците, ако се изпълняват изискванията на най-стремните групи в вашата страна. Миналата седмица а, имаше призив да се не се допуснат едностранни действия срещу международното право. И това се прави не само от Европейския съюз, но и от ООН, от генералния секретар на ООН в неговите последни декларации. А този план се нарича от мнозина, и то не само палестинци, а кражбата на века. И така искам да попитам доколко е готов Израел да седне на масата на преговори, за да се договори истински мир. Благодаря. Много емоции будят тези въпроси, но се ви призовавам, когато се изказвате, така да се придържате към парламентарния тон. Сега, имам следния проблем, господин посланник. В 13 часа трябва да приключим, защото гласуваме в 14.30. Не мога да дам думата на никой друг, така че вие имате около 7 минути да обобщите. Аз също вероятно съм изпуснал част от въпросите през превода, затова се Извинявам. Ние uh, uh, uh, И имаме интерес да има диалог и нека да упомена отново. Основните е, приоритети на Израел, приоритет номер 1, 2 и 3 са свързани с сигурността. А е, опасностите или заплахата за сигурността на Израел, заплаха 1, 2 и 3 е Иран. И не, действително всички имат мнение по въпроса и много емоции се разгарят, но в края на краищата Израел и нейното съществуване е, се е, застрашава от страна, която е ваш приятел. И аз е, очаквам от вас, като приятели на Израел, като хора, които са загрижени за нашата сигурност, да не оставате без глас, да, да, да коментирате, когато Иран застрашава нашата сигурност защото така се изгражда и взаимно доверие. Не може да се изгради обаче то, ако загърбваме основния, основната заплаха за сигурността на Израел, а именно Иран. Отношенията на Израел с Европа са важни, изключително важни, на всички нива, по всички фронтове но е необходимо да се слуш... вслушваме едни в други, не само да а, слушаме обвиненията. Въпроса решението две за държави. За свой късмет аз съм дипломат. С нощи министър-председателя се изказа по една арабска телевизия с отговор директно на този въпрос. Каза, че е готов да се обсъжда въпроса на масата за преговорите. Каква е целта да има мирни преговори? Да се преговарят, а не да се преговаря с американците или с европейците или с други арабски страни. Трябва да преговаряме с палестинците. Когато има решение да се стигне до масата на преговорите, тогава ще обсъдим всичко, включително решението за две държави. Тук ми зададохте въпрос за съвета за сигурност. Аз не говоря от името на съвета за сигурност, нито от американците. Аз, аз отговарям от името на държавата Израел. Тя е моята държава, ние не сме членове на съвета за сигурност. Израел никога не е бил член на съвета за сигурност. И е добре да си зададете въпроса защо Израел никога не е бил избиран като член на съвета а, а, а, за сигурност. 72 години сме независими. Защо и Европа не настоява, примерно, Израел да бъде избран в съвета за сигурност? а, имала си и противници. Две страни а, два пъти се противопоставиха, когато издигнахме кандидатурата си. А, страните, които се противопоставиха от Европа, бяха Германия и Белгия. А, обаче, реално във ваш интерес е Израел да е в а, съвета за сигурност, защото ние ще ви подкрепяме, ние ще, дове... ще имаме повече доверие в международните организации, включително и в ОЯНЕ. Сега доверието е много малко. Вижте какво се случва. Кой съди е, Израел, Сирия, Катар Венецуела? Трябва аз отговарях за ООН в нашето министерство и ние приемаме тези неща много сериозно. И вие трябва да ни помагате да изграждаме доверие в тези организации. Оценявам коментарите ви за антисемитизма, но вие сте тези, които трябва да надигнете глас тук, във вашата комисия, в парламента, за всички прояви на антисемитизъм. Антисем защото антисемитизма се надига и в Европа. През 2019 се отбелязаха най-много антисемитски изяви от края на Втората световна война. Какви са посланията за Израел в такъв случай? Помислете. Мирния, арабск, мирния план, арабския мирен план – Палестинците два пъти отхвърлят мирни планове, които според мен са добри за тях. Първо това се случи през 2008 и 2013. 17 години са минали. Е, действителността се промени. Е, Близки изток е различен. Въпросът е сега какво се предлага на масата за преговори. Плана е, на Трамп. Действително, не, всичко, не всички сме съгласни с този план, но нека да видим какво е добро в него и да преговаряме Госпожа Виланова спомена Иерусалим. През 1947 година, преди Израел да стане държава, той е, се съгласи с е, резолюцията за Иерусалим. Ние не бяхме против. Не се обръщайте към нас. Иерусалим и светите места години наред бяха под контрол на арабите. Нямахме достъп до най-свещените е, места за нашата религия. Почти две десетилетия. А сега вече те са отворени за всички хора, които искат да дойдат на поклонение на храмовия хълм могат да го направят. За да, а, а ние искаме да гарантираме достъп до светите места, а единствения начин да го направим е ако ние имаме контрол. Това е единствената гаранция. Имаше опит, опита не беше положителен и не желаяме да го повтаряме. После, какво е необходимо, за да седне Израел на а, масата за преговори. Ние имаме нужда от палестински партньор, който е готов да дойде и да преговаря. Това е единственото, от което имаме нужда. И ето от тук ги каня от този подиум. Ги каня да дойдат, да не губиме отново, да пропуснем възможността. Може би не харесвате нищо в плана, но добре, елате, нека да преговаряме израелската страна е готова да преговаря. А на маста на преговорите много нещо може да се получи. Благодаря. Благодаря, господин посланник. В 14.30 се срещаме колеги с гласуване за доклада за Беларус. Приятна прекъсване за обед.